Uh, Благодаря ви, скъпи приятели. Добре и добро утро на всички вас. Много се радвам, че дойдохте след заседанието на координаторите. Ние обсъждахме графика. графика на деветата рамкова програма. Ще видим какво можем да направим по време на заседанието на комисията ще го обсъдим. Най-сърдечно приветствам а, господин Карлош Моетъш, комисар за научни изследвания, а, наука и иновации. Ще обсъдим а, темите в неговия ресор в рамките на структурирания диалог. По-конкретно би било интересно да чуем повече за не отдавна публикуваното и отдавна очаквано съобщение за междинната оценка на хоризонта 2020. Може би следващите две седмици ще са важни за това, за да видим какво ще стане с хоризонта 2020. Важното е, е да видим е, каква ще е разликата е, между предложението за Хоризонт 2020 и деветата рамкова програма. Имаме и работната програма за 2018 в рамките на Хоризонт 2020 година. Важно е да чуем дали комисията е, върви в правилна посока в изпълнението на основния акт, не толкова за перспективата, колкото за оценката на състоянието на Хоризонт 2020 към сегашния момент. Бихме искали да чуем и повече и за най-новите предложения за високопроизводителните изчислителни технологии и за научната, програмата за научни изследвания и обучения на Еврато. Всички тези въпроси са в ресора на господин Моедаш. И така, три теми. Нашето бъдеще, Хоризонт 2020, в сравнение с деветата рамкова програма – сегашното положение на Хоризонт 2020 или работната програма за 2018 е, и е, най-сетне е, програмата на Евратом. А сега, господин комисар, думата имате вие. Добре дошли в нашата комисия. Благодаря много, господин Бузек. Благодаря и добър ден на всички. Преди всичко искам да ви поздравя с честита нова година. Пожелавам голям успех на всички вас през новата година. Е, според мен е много подходящ моментът сега да обсъдим различни въпроси. Това ме зарежда за всекидневната ми работа. Е, мислех, че ще мога да кажа и няколко думи за изминалите три години, освен за настоящето и бъдещето. И така, нека да започна с вече постигнатото през трите години от изпълнение на програмата. Повечето от вас, се надявам, са получили по електронната поща или по почтата брошурата за постиженията на хоризонта 2020. Ще спомена някои числа. 115 хиляди са допустимите предложения и то това са висококачествени предложения. За съжаление нямаме достатъчно средства за да финансираме отличната наука, която се развива в Европа. Е, изчисленията са прости. С сегашния бюджет можем само една четвърта от тези предложения да подкрепим. Продължаваме да бъдем много привлекателни, но сме своеобразна жертва на своя успех. Това е големия е, проблем. Не вие, но е, държавите е, членки е, ще трябва да предвидят повече е, средства за бъдещето. Ако погледнем успеваемостта, можем да направим сравнение с седмата рамкова програма. Там успеваемостта беше около 18%, сега пада на 12,6%. Хората поглеждат и казват, имаме проблем. Но аз отговарям, да, проблем има, защото не разполагаме с достатъчно средства, за да финансираме най-успешните проекти. Средният период за отпускане на безвъзметните средства се подобрява. С 111 дни по-бързо в сравнение с седмата рамкова програма. Това значи, че е, близо 100% или по-конкретно 90% от споразуменията се подписват в срок от 8 е, месеца. Това е, са положителни постижения от първите три години, но си спомням първия път, когато говорихме с вас, вие ме попитахте как отваряме програмата за нови предприятия, за нови учени – през тези първи три години над половината от участниците са ново присъединили са. Те за първ път участват в програмата. Не са имали до сега възможност. Ако погледнем МСП, резултатите са също толкова добри. 25,4% от финансирането в базовите а, и иновационни технологии са насочени към малките и средните предприятия. Това е над нашата цел 20%, както беше определено в началото. Но говорим за около 25 милиарда за тези 3 години. 20% от тях, една пета, са разпределени за Европейския съвет за научни изследвания. Това показва, че решението ни е добро, но 20% от бюджета е именно за Европейския научен съвет. Близо 40% от бюджета за тези три години беше за предизвикателства в обществото. Здравеопазване, транспорт, енергетика, храни, опазване на околната среда. А целта, която си бяхме поставили, около 60% да бъдат за устойчивост или дейности свързани с устойчивостта е постигната. Така че ние е, сме покрили цялата а, е, верига от научните изследвания до иновациите. Също така направихме преглед а, е, на конкурентоспособността по страни. Обединеното кралство, Германия и Испания са водещи бенефициери, но се увеличава е, участието все по-активно е, е в Хоризонт 2020, е, много по-активно, отколкото в седмата рамкова програма. Кои са бенефициерите? 40% са университети, което показва, че силните страни на Европа са именно в университетите. Близо 30% е, и около 8% в научни организации. Трябва да подчертая, че е, имаме и баланс между е, мъжете и жените, който е основна наша цел от 55% в консултативната група по хоризонт 20-20 и 40% от експертните комисии са жени. Достатъчно ли е това? Не, категорично не, но трябва да работим повече с 40% жени експерти в експертните комисии трябва да работим по този въпрос. Сега няколко думи за настоящето. Какво работим? Какво е днешното състояние? Както знаете, миналата седмица приехме съобщението за максимални предимства от научни изследвания и иновации. Това съобщение е, има два стълба или две котви. Първо, доклада Лами, той е добре известен на всички и на второ място Доклада Кабесон Друис, е, много важен принос даде този доклад е, и те са ни основните ориентири за междинната оценка, на която ще се спра. Ако е, погледнем полките, които сме извлекли от там, би ги разделил на три основни послания. Първо, големия принос на програмите. И днес чувам гласове в Европа, в някои държави членки, които си задават въпроса какъв е приноса на Хоризонт 2020. Той е съвършенно ясен. В 83% от проектите по Хоризонт 2020 е ясно, че те никога нямаше да се реализират без финансиране от програмата. Това, ако не е принос, какво е? Огромната част от тези проекти никога нямаше да видят бял свят – мисля, че не бива да забравяме а, е, това число. Второ, финансирането. В доклада а, е, Кабесон Риез, в доклада Лами е казано съвсем е, ясно. Съединените щати, каквото и да говорим за сегашното ръководство и за това какво става в света, Съединените е, щати е, инвестират е, 150 милиарда повече от нас. И този факт е неоспорим. В междинната оценка се изтъква полуката, че ни трябва общ подход отдолу нагоре и отгоре надолу. Отгоре надолу означава да имаме ясната мисия за научните изследвания, а отдолу да дойдат иновациите. От Европейския съвет по иновациите. В светлината на тези полки стигаме до работната програма за периода 2018-2020. Имаме вече е, първият пилотен кръг, е, имаме инструмента за МСП, е, обявихме първият конкурс за предложения на 10 януари без определена тема. Над 1000 предложения получихме от МСП за пилотната фаза, което означава колко много се интересуват МСП от пилотната фаза. По такъв начин ние можем да погледнем към бъдещето, а бъдещето е работната програма 2018-2020. В миналото имахме 25 милиарда за трите години, сега имаме 30 милиарда за периода 2018-2020. Кои са полките, които са отразени в програмата? Максимално въздействие – по-нататъчно упростяване на достъпа до програмата. Това са най-важните ни приоритети, но има и още няколко момента, на които искам да се спра във връзка с работната програма 2018-2020. Първо, проблемът, който се посочва в доклада Кабесон Риеса именно за двоетапния процес, в който имаме повече заявки през първия период и когато се стигне до вторият етап, проектите не стигат до финала. Тоест в началото имаме твърде много предложения, които така и не се реализират до края. Този проблем трябва да се реши. Той беше изтъкнат в парламента и съвсем основателно. Второ, Опитваме се а, да прилагаме и подхода на еднократно отпускане а, на одобрените средства. В двустранни срещи ни питат защо не се отпуска еднократно сумата. Ясна е целта, ясно е какво е предложението и защо да не получат сумата в пълен размер еднократно. Благодарение на а, вашата подкрепа а, ние а, работим по този въпрос и рационализираме приоритетите си. Има някои съвсем ясни приоритети. Ниско въглеродна економика, климат 3 милиарда, 300 милиона за тях, кръговата економика 1 милиард, цифровизирането 1 милиард 600 милиона, Съюза на сигурността още 1 милиард. Дори тези, които не са в списъка на четирите приоритета, пак работим по тях. Е, миграцията, например, която е отразена в, няколко тематични области. Е, тази тема се интегрира в е, интердисциплинарния подход. И в заключение няколко думи за девета рамкова програма. Всичко, което казах за изминалите три години, за полките от тях, има отношение към работната ни програма до 2020 година. Какви са целите ни за деветата рамкова програма? Първо, трябва да обсъдим какво ще бъде бъдещето, какви ще са идеите и стратегията. Изобщо трябва ли да я наричаме девета рамкова програма? Е, ще се радвам да чуя вашите идеи. Е, името Хоризонт много ми допада. Може би няма да решим въпроса днес, но добре е да обсъдим какво е бъдещето и трябва да помислим и как ще я наречем. Но за деветата рамкова програма, както я наричаме сега, няколко бележки. Първо, разговарих и с председателя господин Ежи Бузек за графика. И той ме попита, имате ли готовност? И отговорът ми е да. Имаме готовност. На, нашите служби имат готовност. Разбира се, не всичко зависи от нас, зависи от а, приемането на многогодишната финансова рамка, а, зависи от а, колегиума, от а, моите колеги и по-конкретно колегата Гюнтер Йотингер. Но след като се а, приемат а, тези решения, готовност от наша страна има. И имаме предложенията за регламенти и други актове, но тъй като вие споменахте май, колегата ми също се спря, спря на този въпрос. Обсъждаме не е ли твърде късно, ще се радвам да чуя вашите становища. Девета рамкова програма ще бъде е, законодателен пакет от пет акта, както и сега. Ще имаме е, общо е, съобщение проекта за регламент, конкретната програма, правилника за участие, ще има отделно участие е, и предложение за програмата на Евратом. И ако погледнем съдържанието, мисля, че аз вече навекнах за него. Високи научни постижения, откритост и въздействие. И как от тези три понятия можем да конкретизираме съдържанието Мога да кажа, че разговорите, които вече провеждах с мнозина от вас, за някой е, е познато това, което казвам. За мен тази програма не е революция, а е еволюция. Има приемственост. Приемственост във всичко, с което се справяме отлично, а именно фундаменталната наука. Не виждам никакви причини да променяме този стълб. С е, действията по Мария Склодовска Кюри, ние постигаме всичко по силите си, средства с които разполагаме. Второ, ново мислене. Как можем да променим мисленето си за бъдещето? И според мен от предизвикателствата в обществото трябва да се прелеят в размисъл в темата предизвикателствата на глобален мащаб. И така стигаме до подхода отгоре надолу и отдолу нагоре с иновациите. Както казах, отгоре имаме съвета за научните изследвания, отдолу съвета за иновациите и справянето с предизвикателствата в глобален мащаб са именно тези, които изпълват конкретното съдържание по средата. Не са революционни идеите, те са просто различни на основата на идеите за Европейския е, съвет за иновации толкова много обсъждахме, че сега очакваме пилотната фаза за е, лични е, контакти с инвеститорите, за да могат новаторите да имат повече свобода, да знаете, че сме обявили конкурс за оценители в този съвет. Списък от над 100 експерт-оценители от, е, от бизнеса, от е, научните среди и хората искат това. Дори държавни глави вече, като президента Макрон, говорят за изо... иновации. Това е повелята на деня. Трябва да ви кажа, че каквото и да се случва в Европа, нашето положително послание са именно иновациите, науката. Говорим за тероризъм, за бежанци. Те не са положителното ни послание. Те са приоритети, с които трябва да се справяме. Но положителното послание, което излъчваме, е именно научни изследвания и иновации. Съветът ни по иновациите обаче сам по себе си не може да бъде цялостното решение. Важно е да изясним какво искаме учените да ни разберат. Гражданите все още не разбират какво правим, затова мисиите са толкова важни, за да може да достигнем до гражданите, те да ни разберат. Разбирам, че разполагам с ограничено време, затова господин Бузек, госпожи и господа, ясно ни е, че е много напредната графика за всички нас – Знаем, че работим много добре съвместно, за да подготвим почвата за следващата рамкова програма. Моите служби имат готовност. Още по селдайно ще работим в подкрепа на вашите усилия. За мен въпросът е ясно ли ни е какво искаме да направим по време на този мандат? На нас ни е ясно и влагаме душа и сърце, за да можем да постигнем целите по време на вашия мандат. Това е важно за Европа благодаря ви за вниманието и за отделеното време. Благодаря ви много, господин комисар, за цялата информация, за приноса, за финансирането, за съвета за научни изследвания, две нови характеристики, без да се прави революция. Бих искал да предложа да пристъпим към дискусия с участието на депутатите. Най-напред ще дам думата на представители на политическите групи, официалните представители имам предвид, но ви моля да не говорите повече от 3 минути, тъй като имаме дълъг списък на желаящи да се изкажат. След това ще дам думата на докладчика и на докладчиците в сянка по доклада по изпълнението на Хоризонт 2020 по две минути всеки, а останалите участници в дискусията ще разполагат с по една минута. За съжаление, ние разполагаме с повече време. Сега най-напред към политическите групи. Господин Ерлер от името на ЕНП. За три минути, моля. Благодаря. Искам да благодаря на колегите. Три минути могат да създадат впечатлението, че не можем да обхванем цялата програма. Но ние имахме работа в 19 работни групи, където обсъждахме въпросите надълго и на широко с всички заинтересовани страни. Искам да се върна малко на това какви са интересите и амбициите на Европейския парламент – ускорено а, изпълнение и подхода отдолу нагоре а, са въпроси, на които искаме да обърнем внимание, защото действително се отразяват а, характеристиките на съвременната световна економика. Не говорим само за пилотен проект, има също участие е, съвета за научни изследвания. Подхода трябва да бъде отгоре надолу и отдолу нагоре. Относно опростяването, има одити, които се базират на изпълнението. Те стават все повече. Но трябва да видим и какви са способностите. Има 15 е, одита, които обаче нито един от тях не се базира на критерии, свързани с ефективността с изпълнението. Така че трябва да се запитаме дали е реалистично да се промени системата от страна на Сметната палата, на комисията. Искам също да обърна внимание на нещо, което включихме в програмата наука и общество. Това е една по-дългосрочна перспектива, но какво може да се случи с нея? Сега искам да се върна накратко към Европейското научно-изследователско пространство. Съгласно програми по член 185, тук може да кажем, че има известна а, изолация единното научно-изследователско пространство все още ли е само мечта? Също за от... открития достъп. Непрекъснато говорим за това, но реалността е различна. Все още имаме система за публикуване. Ако искаме да публикуваме всичко, какво ще стане? няма национални програми, например, свързани с професорските звания. Те изискват и публикации, така че ние може да говорим за отваряне, отваряне, отваряне, но ако професора не иска да има такъв открит достъп, не може да се направи нищо. Що се отнася до научно-изследователското пространство, ние можем да се провалим, ако ЕРА не бъде включена в националните схеми. Относно синергията. Ние искаме да има връзка с структурните фондове, но всъщност всички знаем, че това може да не е възможно поради въпроса за държавните помощи. Тоест не трябва да говорим само за синергии, а да видим защо технически има пречки. Трябва да намерим отговори на тези въпроси. Благодаря от групата на социалистите и демократите. Госпожа Кабесон Руис има думата. Благодаря ви, господин председателю, господин комисар. Радвам се, че най-сетне излезе това съобщение на комисията и по време на мандата на този парламент ще го разгледаме. Ние можем да надграждаме на това, което вече е постигнато и това ме радва. Вие говорите за приемственост. Тук нещата опират до предсказуемост. Необходимо е да има предсказуемост от преминаване от една програма в следващата. Сегашната програма е много добра, стига до добри резултати и трябва непрекъснато да я усъвършенстваме, да надграждаме над нея. Има нови предизвикателства. На следващо място – консенсус. Ние трябва да продължим този консенсус, който съществува между парламента и комисията, за да имаме една програма, която да се ползва с доверието на научната общност. Ние трябва да видим как можем да постигнем това при новата програма. Сега по-конкретно. Европейската добавена стойност може да се отчете според това какво е участието. Но трябва да видим по какъв начин можем да оценяваме ефекта върху обществото, как тези научни резултати благоприятстват обществото, как да стане измерването на всичко това. Това е предизвикателство. Също и по по-чувствителни области, например здравеопазването. Относно структурата, мисля, че тя е добра, действа а, добре. Може би трябва да как да се подобри участието на индустрията и на държавите членки. Трябва да се стимулизи, стимулират. Не е достатъчно само да се конкурираме а, в световен мащаб в областта на научните изследвания. Държавите членки трябва да поемат по-силен ангажимент в това отношение. По средносрочния преглед трябва да видим какъв е ефекта върху обществото, а не само да говорим за конкурентоспособност, да говорим също за достъп до резултатите от научни изследвания, за публичните инвестиции. Трябва да намерим стратегии за подобряване на а, равенството между равно, Поставеността на половете, а трябва да отчитаме аспекта за отеглянето на Обединеното кралство, Брекзит. Няма предложение за хармонизация на държавните помощи до 2020. Трябва да видим какви данни се използват, какъв е мултиплициращият ефект има разлика в научно-изследователската дейност на отделните държави, на отделните региони. Трябва да видим как можем да постигнем най-високи резултати в европейските държави. В, що се отнася до информационните и комуникационни технологии, ние говорим за нуждата от последователност, което означава, да видим по какъв начин са действали до сега програмите, дали са достатъчно прозрачни. По GTI сме доста напреднали, но повечето участниците в прегледа считат, че трябва да подобрим работата. Con la autocomplacencia de que ha funcionado bien. Yo creo... Не можем просто да се тупаме по гърба и да изпадаме в самодоволство. Има какво да се подобри. Отворена наука означава също и отворено образование, което означава да се тръгне още от начална възраст. Младите хора да бъдат ангажирани. Трябва да има по-тясна връзка с университетите и с образователната система като цяло. И на последно място антимикробната резистентност, която води до смъртта на стотици а, хиляди граждани. Следващият оратор – Вие държавата, пазарните економики. Ние всички знаем, че бюджетът, за който отговаряте вие, е твърде малка част от общи научни цели. Имам доста бележки и няколко въпроса. Коментарът ми е, че Обединеното кралство, какво се има предвид за бъдещето и то в близкото бъдеще, какво се има предвид за бъдещето и то в близкото бъдеще, срещата на върха, която се очаква, и това да имаме ясна визия, мисия за научните изследвания. За пръв път Европа си а, поставя целта да има плаването, например, също при а, корабите, нулеви емисии, химията, а, нулеви емисии, градовете с нулеви емисии, връзката между кръговата економика и климатичните изменения. Да е, имаме мисия да се достигне до нулеви емисии. Един въпрос, по който не сме постигнали консенсус и а, трябва да работим повече. Всичко свързано с биомазата а, или с а, поглътителите, също и поглъщането на CO2. Тук науката не е чак толкова напреднала. Затова е наложително да се постигне напредък в това отношение. Връзките с промишлени процеси, като улавянето и съхранението на изисквания към технологиите, също се промени начина на живот на хората. Всичко това ни дава добра основа за научни изследвания. Сега за това, което всички виждат, не говорят за него. Как може да обясните някога, може би след много години, той ще даде някакви резултати, но ще бъде прекалено дълго. Свръх централизация се изисква, за да може да се ползваме от синтеза гражданските цели. Как може да се направи така, че повече средства да отиват за цивилни цели, а не за военни? Благодаря, господин председател. Радвам се, господин комисар, че отново рама като Хоризонт 2020. Защо да не запазим името Хоризонт 2020, нали? В крайна сметка рамкова програма 9, така или иначе, е, е от 2018-2020 и тогава може да наречем хоризонт от 2020-2030. За голямата добавена стойност на Хоризонт 2020, защото 83% от проектите са реализирани. Молинки, че разпределението на средствата в бъдеще трябва да бъде подобрено. Трябва да се създаде въж... съзнание за важността 20 от страна на трети държави и държавите от, Брик... от БРИКС а, намаля значително. Ето защо такова изслушване. Смятам, че темата много, е много важна и тя трябва да остане приоритет. И още нещо. Казахте, че Обединеното кралко, господин председател, благодаря, господин комисар. Имам въпроси, тъй като няма достатъчно време. Благодаря за това, че взехте думата. Уважаеми колеги, не трябва да говорим повече от една минута, защото нямаме достатъчно време и трябва да дадем и възможност на господин комисаря да отговори на нашите въпроси. Много важно е вие да приключите с вашите изказвания, господин комисар. Господин Зориньо. Път преди да достигнем така наречената от вас еволюция. Аз го наричам ускорение. т.е. да постигнем потребностите ни от изследвания и иновации. За една минута не знам какво ще кажа, но искам да ви попитам за вашето виждане, как ставане в програмата 2020 и най-вече в годините след това. Същ фактор за програмата 2020. Госпожа Тека Стилю. Благодаря, господин комисар. Има малко по-различно виждане. Става въпрос за изкуствения интелект. Това е нова концепция, както знаем. Но, като си има предвид голямото въздействие върху тази опасност никога не е била по-голяма. Това е реалността. Има и технически елементи в тази област, че тази опасност никога не е била по-голяма. Това е реалността. Има и технически елементи в тази област на изкуствения интелект. Но по смисъла на иновациите това е важен компонент, който трябва да бъде взет пред. Какви действия предприема комисия по отношение на изкуствения интелект и научните изследвания и иновации? Как, каква роля в бъдеще биха могли да играят тези програми? Благодаря ви, госпожо, за вашия въпрос. Госпожа Майснер. Има, вероятно има проучвания в Европа в тази област, но аз не можах да ги намеря. Първият ми въпрос е може ли това да се види някъде в тази брошура и вторините и моретата? Защото а, това, е едно, това е едно глобално решение и ще бъде добро за нашия имидж. Благодаря ви, госпожо. Госпожа Бирконен. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, за вашето представяне и за материалите, които получихме. Те са много полезни за нас. Искам благодаря също и за визията за новата рамкова програма 9. Тези основни стълбове са много добри, е, глобалните предизвикателства, отворените иновации, всичко това са важни инструменти. Фокусираме се и върху качеството в бъдещето. Това също е много добре, когато финансираме нашите програми. Но има е, едно голямо предизвикателство и това е ниската степен на успеваемост на Хоризонт 2020. И тези допълнителни 70 милиарда, има ли още нещо, с което да можем да помогнем на нашите учени, тъй като те наистина правят много добри предложения и да ги окоръжим? Също така, какво мислите за Брексит? Знаем колко важна част е Великобритания в областта на, на науката и, обучение, и образованието как, как, какво ниво на участие можем да, участва, да очакваме от Великобритания в бъдеще. Благодаря. Господин Мартел. Благодаря, господин председател. Добър ден. На рамкова програма 9. Какъв е вашия план, ако има силно забавене? Може ли да се направи такава това предложение, след като знаете, че може да има сериозно забавене? И можем ли да отправяме подобно писмо това предложение, след като знаете, че може да има сериозно забавене? И можем ли да отправяме подобно писмо? Благодаря. Колегата Рубик. Благодаря и за брошурата. Искам да помоля в бъдеще в брошурата да има и електронен вариант, който да може да бъде разпращан. Тази е, телекомиското население смята, че това е един от най-важните проекти на европейско ниво. Ето защо е важно да продължим да комуникираме и да стимулираме. Европейския съюз, агенциите, всичко това трябва да, да може да се измерва, за да, да се установи как се развива комуникацията и там стигнатия резултат интересуваме също какво, какво става с водните изследвания, защото знаем, че тя ще става в серия, че говорим за Брексит. Да, наистина това много ме натъжава. Бяхте много прави, като казахте, че Великобритания извлича голяма полза от Хоризонт 2020. Но беше също казано, че ЕС се възползва от участието на Великобритания в Хоризонт 22, проучвания от Хоризонт 2020 и сега а, неговите резултати се използват по целия свят. А, въглеродните емисии, кръговата економика, дигитализацията, здравето и така нататък. А, Продължавам да задавам на правителството на Великобритания този въпрос. Какво е прочност между научните изследвания и иновации в Европа и нашите при... в Великобритания? Европа. Благодаря, Тереза, за твоето изказване и за този толкова важен въпрос за нас. Господин Компличик, следващи оратор. Участва много активно в тази програма като Великобритания – Колегата Турмес каза, че ИТРЕ може да затопля и не може да топи метал. Ето защо ние се нуждаем от традиционните източници на енергия и трябва да го осъзнаем. Нуждаем се от енергия и от източниците за нея. И област са е от жизнено важно значение за човечеството. Колегата Майснер спомена за океаните. В средата на Атлантическия океан има остров от пластмаса по-голямо от Украина. Това не позволява фотосинтезата и това е проблем. Започваме да изхвърляме от отпадъци по нов начин. Какво се случва всъщност с отпадъка, който е в тези бунища? Как можем да го обработим? сега рецикзайна вчера и обсъждахме. Трябва да има връзка между тази програма и директивата. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря изрично на комисаря за тази брошура. В нея има много информация, но бройка на успешните искания, проекти, в смисъл проекти, които се финансират. Това показва колко недофинансирана е тази програма за изследвания. Благодаря ви и мога само да окоръжа комисъм да помоля колегите да занесат тези цифри в къщи. Важно е да се знае, че добавената стойност на тази програма е много висока и, и след като финансовото покритие е толкова ниско, това може да бъде аргумент, с който да си отидем в къщи за субсидиране на тази програма. Благодаря. I have been discussing with Mr. Commissioner how to answer your... Сега так му обсъждах с комисаря как да отговори на вашите въпроси, защото има почти 35 въпроса. Това е огромна цифра. Да, страхотно е. Не искам да казвам, че това е грешно. Наистина е страхотно. Комисарят и неговият кабинет обещаха да отговорят на всички въпроси. Но сега той ще отговори е, на най-важните. Да, невъзможно е да бъдат подбрани най-важните, но е, давам сега думата на комисаря за 6-7 минути. Наистина времето не е много, е, но ако трябва 35 въпроса да засегнем, това са 10 секунди на въпрос. Колеги, помнете, че на всички въпроси ще бъде отговорено в писмена форма. Поразумяхме се за това. А сега най-важните окончателни бележки. Много ми е трудно, за това ще започна веднага. Сега ще отговоря на някой, а после и на следващите. На господин Елер с IC имаме 3 милиарда сега за този подход отдолу нагоре. В бъдеще ще предвидим повече за тази инициатива. За открития достъп, говорих вчера с германските колеги, там има 200 университета, които обсъждат с изстателите, дали а, да няма някакъв друг подход на европейско ниво говорих с германските ректори, как те смятат да се справят с това в Германия на едно по-европейско ниво. Госпожа Кадисон Риес, съгласен съм с нейните коментари. Трябва да работим повече и всичко свързано с социалното въздействие, предвидимостта, за която говорихте – за държавната помощ в Хоризонт 2020, което също е много важно за нас. И още един въпрос на господин Винкел за антимикробната резистентност. Има някои от вас, които вече ме попитоха. Мисля, има една а, статия от професор Гузенс в списание Nature за ролята на Европейския съюз в тази връзка. Е, трябва да я прочетете, защото всичко, което е направено в Европа на ниво Европейски съюз за антимикробната резинсност, променя всичко. Никой е, е, на национално ниво не може да реши този проблем сам. Проектите за антимикробна резистентност на европейско ниво са действително уникални. Господин Енкел, политически въпрос за Брекзит. Искам набързо да кажа нещо. Да, ситуация, в която всички губят. Всички са губещи. И това е тъжно. Трябва ли да се борим колкото можем за бъдещите отношения във връзка с научните изследвания и иновации с Великобритания? Да, ще се боря доколкото мога, за да продължим тази връзка, тъй като те имат нужда от нас и ние от тях. Попитахте дали е възможно да имаме връзки като с Швейцария и Израел. Не може да се сравнява, защото Великобритания е доста по-голяма от тези държави и ще трябва да намерим начин. Не зависи само от нас, за съжаление. Да, това е и отговор на въпроса на Тереза, тъй като вие го зададохте. Коментара за антимикробната резистентност също двете, степ, двете степени, които ние проучваме и следващия програмен период ще имаме един по-балансиран подход, тъй че хората няма да има нужда да губят време за това. За структурните фондове този въпрос беше зададен и от други а, от вас. Веднъж за винаги искаме да правим нещата, които правим добре. Трябва да а, повтаряме нещата, които до сега сме правили добре, така че структурните фондове да работят за нас. Този печат за качество работи много добре, тъй че ако хората дойдат при нас и ние нямаме средства, те могат да отидат в структурните фондове. Нещо като квота, като съотношение, така че хората да могат да получават пари от структурните фондове. Клод не е тук, затова ще помоля екипа му да го обсъдим двустранно. Въпросът беше дълъг. Искам да, искам да благодаря на португалски, защото съм съгласен с всичко, което беше казано. Това ще бъде основното политическо. Това зависи от държавите членки. Това, което ние създаваме, го, създава, го създаваме проистича от възможността да осигуряваме отворен, отворен подход и качество. И сега преминава за участието на правителствата. Трябва да и излезем от тази зала, да отидем при финансовите министри. Знам, а, че от време на време му хора от цяла Европа най-вече те ще излязат с документ след една седмица. Не аз да изляза само с предложение за девета рамкова програма и да ви кажа каква е точно, какви са точните мисии. Ние трябва да а, разработим критерии за Пилар Кастио, за изкуствения интелект. Това е основен въпрос за бъдеще. Трябва да вземем политическо решение. Най-напред се отрази на всички области. Госпожа Меснер за океаните, синята економика. Моят предшественик бил економиката и така нататък. Ако не е включено в брошурата, ще ви предоставим повече информация. Госпожа Виконен за Брексит. Марта, а вие ми зададохте въпроса. Мисля, че има правен въпрос. Но това е правен въпрос. Надявам се на ваша подкрепа. господин Рубик за комуна. Ага, ясно какво правят онези в Брюксел. Сега разбираме. Тереза, мисля, че отговорих на твоя въпрос. Работка, как да се създаде бактерия, която да се защитава сама от вирусите, като при грипа. Тоест да се добавят гени с изследванията в тази област. Господин Гайер, благодаря ви за вашите коментари и за вашата подкрепа. Всеки три, скъпи приятели, за 10 минути, почти 40 въпроса и повечето от вас смятам, че могат да са доволни от отговорите. На останалите въпроси ще бъде отговорено в писмена форма, тъй като все пак не успяхме да засегнем всички. И последен съвет към вас, господин комисар, ако мога да кажа последните проекти от деветата рамкова програма ще бъдат приключени до 2030 година. Така че може да се казва Хоризонт 2030, нали така? Тоест, последните проекти ще бъдат приключени в началото на 2030 година. И ако решите да направите нещо такова, да е да се ръководите не от финансирането, а от проектите. Ще видим. И целта също е много важна. Хоризонт 2020 беше много важно име и бихме могли да бъдем много по-ефективни в обществото, повече по-информирани, по-подготвени. Благодаря още веднъж, господин комисар. Уважаеми приятели, сега в следващата точка ще бъде информативна. За 3-4 минути нашият комисар ще остане. За това вероятно ще започне 2-3 минути закъснение. За това се извинявам. Благодаря ви, господин комисар, за вашето участие кратка информация за всички нас. Квантовите технологии, инициативата за квантови технологии, много важно. Много важен въпрос. Презентацията на професор Томасо Каларко. Уважаеми господин професор, съжалявам, че ще трябва да съкратите вашата информация, която е много важна за всички нас. Вие сте директор на Центъра за интегрираните квантови технологии и иновации към университета в Улм. Готови сме да ви изслушаме и да си направим най-важните заключения от вашата информация. Професор, имате думата. Господин председател, госпожи и господа, за мен е, е неизмеримо висока чест е, да бъда тук, въпреки че е, трябва да препускам а, по слайдовете, но само едно изречение е по първият. Ключвата дума тук е мисия. А, чухме комисаря Моедаш. Как а, ще говорим пред хората, как ще стигнем до гражданите с най-важните изводи на науката? Първо, ние вече сме много близо до бъдещата ера на квантовите технологии. Защо? Защото знаем, че компютърните чипове стават все по-малки. Всеки компонент вече е, стига до порядъка на размера на атомите. Вече сме на етапа на първата квантова революция. Устройствата, които използваме, идва а, е, следващата революция. Вече имаме не двоичното противопоставяне 0-1, а имаме а, е, е, неопределеността на фотони, електрони и това, което звучеше преди като е, научна фантастика, по папата поиска да е, бъде запечатано е, именно това изображение на отделния а, атом. Имаме квантовото заплитане, а, е, което е едно загадъчно а, е, явление, без което а, телепортацията на разстояние, какво можем да направим за сигурността на технологиите, ако имаме заплетени системи и ако имаме пренос на фотони, то тогава въпросът за сигурността им става изключително важен. Защото заради законите на физиката, ние му преди няколко седмици видяхме а, на едно изложение а, в Лас Вегас. Intel представи един чип с мощност 49 кюбита. Това наистина е революционно а, постижение, защото може да се стигне до а, на тази презентация, на която а, виждате квантовия симулатор – който суперкомпютърът, традиционният, посочен горе с синята линия, просто не може да ги следи. Тук вече се стига магнитното поле от един неврон в мозъка ще може да бъде засечен, когато работят компютрите именно на това равнище на отделния електрон. Така ще може да се направят едни огромни приложения в мореплаването, вече до милиметри, да не говоря, че имаме Нобелови лауреати, имаме силна верига на доставките и много ново създаващи се предприятия. Всеки ден можем да кажем, че се явяват нови компании. То не е само на таксиметровите автомобили в Пекин. Това, както виждате, не е отвлечена теория, а се отнася до всекидневието на тези постижения в всекидневието на гражданите. Крайният срок за а, внасяне на предложения по обявлението над 5-600 милиона са вече инвестициите и тук а, стигаме до мисията. А, мисията, която трябва да е понятна на гражданите. Това, това се постига. Ще го пропусна. Ето ги четирите посоки на които работим, основните направления на фундаменталната ни наука. Това е технологията за утрешния ден и за други ден. Нямаме време за подробно. Нашият хоризонт е още по-дълъг, дори и до 2035 година, за да можем да разработим прототипите и да ги внедрим в технологии. Това е много видима инициатива, в която участват всички държави членки и всеки може да намери своето място в нея. Държавите членки, е, в който има е, взаимно засилване е, на предимствата на всеки от участниците. Преди няколко месеца ние представихме този доклад на заместник председателя на комисията Ансип. Достатъчно бързо ли говорих? Благодаря. Професор, to say... Само ако човек знае всичко и още малко отгоре, може по тази тема да говори 6 минути и да я покрие. Наистина невероятно. Говорим за десетилетия напред. Тепо ги мислим за бъдещето и Хоризонт 2300 е също мисъл за бъдещето. Ако нашите политически групи и вие, колеги, решите, че ни е необходима по-дълга среща с професора за обсъждане на доклада, конкретно и подробно, а аз съм с усещането, е, че това е така, можем да се срещнем отново, защото имаме вашите предложения. Много се радвам, че ни изпратихте презентацията, за да се подготвим по-добре е, и да ви зададем въпроси. Днес е, би било твърде трудно да задаваме въпроси. Ще имаме друга среща с вас, господин професоре. Дано да сте съгласни. Отлично! Изключително стегнато, много интересно. Ще се видим отново. So, dear friends, uh, hot И така. Напрегнат график. Стигаме до госпожа Мария Габриел. Госпожа комисарят е с нас. Заповядайте. Feeling like member of European Parliament, I understand very well. Разбирам ви много добре, че се чувствате почти е, депутат, като бив член на Европейския е, парламент. Е, е, знаете как се чувствате тук. Защото човек веднъж да е бил депутат, винаги ще бъде. С комисията е малко по-различно, ще видите. Отново, в рамките на структурирания диалог, най-важната тема за днес – е акта за киберсигурността. Както знаете, ние поемаме пълна отговорност за него. Ние отговаряме за него по решение на Европейския парламент И позволете ми да кажа, че някои от досиетата, по които работим в комисията, в ресора на комисаря Габриел, особено телекомуникациите, цял пакет, в който киберсигурността взема особено място, ни е, доведе до поканата до госпожа Габриел да дойде днес и да се спрем именно на този въпрос киберсигурността. Скъпата ни приятелка Мария е тук и с удоволствие й давам думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията ИТРЕ, най-напред искам да ви благодаря. Благодаря за възможността да можем да обсъдим един от моите приоритети като комисар, отговарящ за цифрова економика и общество. Много впечатлена от познанията по този въпрос от членовете на ИТРЕ. Днес ще можем да навлезем в малко повече детайли за това. Това пакета за киберсигурността беше представен, за да може да се изгради един Европейския съюз, който да е устойчив на заплатия. Аз бях на конференция в Мюнхен и 80% от участниците в тази конференция не знаеха какво представлява. Е част от пакета за киберсигурността. Искам да подчертая първо ролята на ЕНИСА. Тя беше създадена през 2005 година и от тогава тя играе с държавите членки и Европейския съюз. Новия мандат, който се предлага, е свързан отчасти с успеха на ЕНИСА и с новите задължения, сериозни предложения за мандата на ЕНИСА. Най-важното е ЕНИСА да и тя ще предоставя техническа помощ при поискане в случай, че има а, сериозни инциденти. Такава компетентно условия ЕНИСА да се върши работата на европейско а, ниво, а, за да може да се реагира бързо на трансгранични кризи. И крайните потребители да се ползват от повече информация за това, а, какви са характеристиките, свързани сертифицираните доставчици да имат достъп до един по-широк пазар, а, така ще се намалят административните изделията, що се отнася от тяхната киберсигурност. Това няма да изисква някакви сериозни промени за тези системи, които са адаптирани към потребностите на държавите членки и на пазарите с различна степен на, на сигурност. За това не се създаде да може да се отговори на всичко, което е необходимо в киберсигурността. Силния мандат на ЕНИСА, рамката за и на съвета да започнат бързо преговори и в заключение искам предварително държение. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо комисар. Сега представителите на политически групи. Започвам с господин Пао Рубик на място на госпожа Гимлер от името на НП. Преди всичко искам да благодаря на госпожа комисаря много отрадно е да се види, че имаме бурно развитие в тази област. Агенцията ЕНИСА играе ключова роля заедно с ЕИСА, с Агенцията за телекомуникациите, която поддържа и критичната инфраструктура в настоящето и в бъдещето. Така че от името на Ангелика Ниблер искам да поздравя Европейската комисия за акта за киберсигурността. Той ни дава чудесна основа за обсъждане. Ангелика е докладчика на нашата комисия и тя се извинява, че не може да присъства днес. Проблемът е съвсем реален и най-важното е, че винаги трябва да мислим от гледната точка на потребителя. От какво се нуждае потребителя и как можем да създадем необходимото равнище на доверие в технологичните решения, които се предлагат, особено по отношение на интернета на нещата. Трябва да видим как ще се развива това ново явление интернет на нещата ще има много по-големи потоци данни и за това ще трябва не само инфраструктура, но и софтуер и сигурност, които да вдъхват доверие у потребителите. Европа иска да заема челни позиции в киберсигурността, особено при промишлените предложения и в критичната инфраструктура. Това е от първостепенно значение. Определянето на подходяща рамка за ЕНИЗА, Европейската агенция за мрежова информационна сигурност, ще работи с един продукт в областта на ИКТ, за който Европейския парламент може да даде своя принос, е, за да се популяризира сред гражданите. в нашите економики, в обществата, в държавното управление се разгръща истинска цифрова революция. Оттам киберсигурността придобива все по-голямо значение, защото виждаме киберсаботажите през последните 5 години. Висококачествените е, системи е, за сертифициране или системите, които гарантират доверието на потребителя, е, са област, в която някои държави членки трябва да догонят останалите. Важно е да видим ролята на Европейския съюз и Европейската киберсигурност, както и ролята на държавите членки. Тя е ключова, защото държавите членки ще изпълняват много важни задачи, като например приложното поле на предложената е, от комисията схема. Струва ми се, че схемата е твърде широк. При се целият жизнен цикъл на е, технологиите, защото това има голямо значение. Включва да се изясни дали ни трябва подход на, основата на, е, на основата на риска, а не е, на е, универсални решения, на сертифициране, как работим с новосъздадените предприятия, как се разгръщат мащабите на най-успешните приложения. Имаме в бюджет и персонал, агенцията може по-успешно да изпълнява а, своята роля на пазара за гарантиране на киберсигурността на ЕНИСА ще бъде оперативна координация и укрепване на капацитета на държавите членки. Не бива да късва оратора. Е много дълга реч, казва председателя. Благодаря много колегата Корумбашев от името на социалистите. Мястото на ЕНИСА като агенция, тъй като ако можем да дадем примери с държави като Израел и Сингапур, които разбира се са много малки, от друга страна много, да кажем, напред в тази област, те са си позволили тяхната агенция да бъде, техните агенция по киберсигурност да бъдат напряко сертификат, да не бъде просто прият от, само от държавите членки, а много скоро той да бъде прият и от държави като Съединените щати или Корея или Кинори още от самото начало при изработването на този стандарт, за да може после по-бързо и по-лесно да бъде неговото приемане. Благодаря ви. Каре, благодаря. Високо ценя подхода на госпожа комисаря която настоява за тази тема и тя действително е много важна. ИКТ са част от нашето всекидневие. Преди 20 години не се налагаше да предвиждаме специална защита на нашите аналогови телефони. Професионален експертен орган на Европейския съюз. От друга страна, Малко се тревожа, се развиват много бързо а, технологиите и АНИЗА трябва да а, бъде оператор. сътрудничат. Чухме а, примера за Европол като успешен пример. Европа се нам с комисията, че не бива да създава прекомерна тежест за промишлеността защото това е жизненно важна структура, която е свързана с програмата за сертифициране. Но тук сертификатите на централизирана точка се нуждаем от много тясно сътрудничество между държавите членки и с държавите членки. Високо ценя динамичния подход – според който да обоздаваме стремежите към монополизъм, защото те дискредитират замисъла подходящо равновесие. Благодаря. Сега давам думата на господин Райман от името на Зелените. Danke. Uh, danke, Frau Kommissarin, fürs Kommen, für die Frage. Ich möchte den... Благодаря, на госпожа комисаря. Искам да изместя малко фокуса на нашите въпроси, защото техническото развитие а, предшества политическото и Аниса се дискутира във Фейсбук преди да е създадена. В момента това няма никакво значение в държавите членки, тъй като държави, тъй като потребителите просто натискат копче и излизат от за сайтовете на Европейския съюз. Възможно е партиите е, да започнат да блокират този процес и този пакет за ЕНИСА изобщо да не бъде прият. И в петък, е, когато този пакет е, се подпише за следващите 6 години, всички данни, които отиват в САЩ, те ще бъдат контролирани и през следващите 3-4 е, години ще трябва да внимаваме е, и да имаме предвид, е, че Русия извършва хакерски действия. Има ли нещо по-сериозно във вашите планове и концепции по въпроса, вие като комисия какво, какво ще направите, за да се заемете с тази тема на ниво Европейски съюз, тъй като и без това ние трябва да се заемем веднага с нея? Председател, благодаря госпожо комисар за вашата презентация за ангажираността при изпълнението на пакета за киберсигурност от страна на комисията. Да, това е много важно за функционирането на цифровия съюз трите основни области в този път необходима най-вече за наказателното право, са изключително комплексни области сами по себе си. Трябва да сме ангажирани за да постигнем успех. Имам конкретен въпрос за мерките в рамките на пакета за киберсигурност. Да, за сертификатите вече говорихте, за Blueprint също, но тази мрежа от, компетенции, от центрове по компетенции в държавите членки и компетентни, т.е. започнали са да създават такива центрове. Споделям вашия опит във връзка с ЕНИСА. Агенцията наистина не е много позната и, и създаването на орган по европейска киберсигурност ще допринесе това ЕНИСА да излезе на преден план. Важно е да покажем, че Европа прави нещо по темата за киберсигурността. Uh, Благодаря ви много. Госпожа Делка Стив, свързан с киберсигурността. Знаем колко важна е киберсигурността за нашето е- ежедневие, за економиката ни, за благоденствието ни. Ето защо има неща, които са в ход на прилагане, му да се подсили мандата на ЕНИСА, тъй като не може да се гарантира добра киберсигурност при сегашния мандат. Трябва да има също по-силно оперативно сътрудничество в цяла Европа. Също трябва да се включат. Всичко това изисква повече сигурност. Предизвикателството е всичко това да се постигне без да се засяга прозрачността и откритостта като основни принципи. Имате ли мисията? Ние получаваме подобни критики. Можете ли да ни кажете нещо повече за тях? Благодаря ви. Господин Зориньо има думата. Благодаря ви, госпожо комисар. Като част от структурирания диалог, бих искал да запитам Как ще се прилага програмата Wi-Fi for You? Каква е комуникационната стратегия? Има ли стратегия за увеличаване на свързаността? Има предложения от гражданското общество. Те искат да има свързвани с останалите мрежи, които за сега не са обхванати. Това значително ще засили въздействието на тази програма. По темата, която обсъждаме днес. Ние работим усърдно за подобряване на киберсигурността. В Съединените щати обаче искат да наложат ограничения върху свободата в интернет. Сигурността на интернет е поставена под въпрос. Въпросът ми е за тези глобални съюзи. Мисля, че такива глобални съюзи са ни нужни, ако искаме да запазим нашата визия за един отворен интернет. Господин Мартен има думата. Благодаря, господин председател, госпожо Ком... И за фалшивите новини. При българското председателство сега им... Но това, което се вижда, не са положителните страни от въвеждането на конвенцията, например, по отношение е един приток в интернет на негативни новини, да му се противодейства ефикасно. Как смятате да направите това? Благодаря, колега. Госпожа Вирконен има думата. Сарият в съобщ... Комисията в своето съобщение подчерта и ролята на уменията Имате ли конкретни идеи за това как да насърчим държавите членки да инвестират повече в придобиването на цифрови умения от гражданите? И трябва да сме наясно с рисковете, какво може да се направи на европейско ниво в това отношение или това е цяло в отговорността на държавите членки. Бихте ли казали нещо за ролята на малките и средни предприятия те трябва да разполагат с повече ресурси, за да са подготвени за киберсигурността, но учение имате ли някакви планове от страна на комисията в подкрепа на малките и средни предприятия? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които поставиха въпроси, които бяха напълно основателни. Ние очакваме това предложение не да доведе до чудотворни решения, но да се предприемат решителни действия в определена насока. Най-напред искам да се върна по въпросите, свързани с ЕНИСА. Ние отправяме много силен сигнал, като подсилваме този мандат и той става постоянен. Това беше единствената агенция с временен мандат. Как нашите международни партньори биха а, разбрали, че ние гледаме на сигурност, сигурността като приоритет, след като тази агенция ще само временен мандат. Всички предложения, които са свързани с подкрепа на подсилването на този мандат, е, този мандат е, да стане по-оперативен, е, са добре дошли. Има също въпроси свързани с потребителите. Именно това искаме да се постигне чрез системата за сертификация. Искаме да дадем възможност потребителите да знаят каква е степента на сигурност на продуктите, които купуват. Освен това, искаме индустрията да разполага с сертификат, който като се издаде в една държава членка, ще бъде признат и ще е валиден в останалите държави членки да се мине от сума на 500 на 300 евро. Това, което е важно да се казваме всеки път, е, че в това предложение поставяме силен акцент върху сътрудничеството не само между държавите членки, но и с индустрията. Всички пътища за сертификация а, включват всички участници. Не става дума само за отделни държави, които да имат монопол. Не трябва да има също и случаи, когато определени индустрии имат монопол. Процесът трябва да е публичен, всяка заинтересована страна да може да участва, включително и със съдействието на комисията. Това е приложение, което е изключително гъвкаво. Това е инструмент, който позволява да се създадат нужните пътища за действие. Ние отчитаме това, което е на лице на национално ниво, то да бъде доразвито на европейско равнище. Включването на облаците, на услугите също е важен въпрос. ЕНИСА трябва да подкрепя държавите членки в това отношение. За пръв път тя ще разполага с капацитета да го направи, да помага на онези, които са по-слабо развити в това отношение. Върна на, на въпроса за мястото на ЕНИСА като агенция. Това, това, което в момента имаме като схема е при всеки опит за кибератака, отдела в Европейската комисия докладва на комисаря за случващото се в институциите. Ролята на ЕНИСА на този етап е видяна наистина различно. Затова и сме се ограничили до тук в този периметър в нашето предложение. Това, което обаче е много важно, наистина да отстояваме силен мандат на агенцията ЕНИСА, която да позволи да покаже, че преминаваме от функцията на секретариат в оперативна възможност. Наистина тя да не бъде само център за обучение, а натрупаната експертиза да се превърне в още по-голяма добавена стойност за всички. Затова обръщам внимание на ролята, която ЕНИСА ще играе не само при сертификата, ролята, която ще играе от тук нататък в блупринта. Много държа на този общ европейски механизъм за координация в случай на широко мащабна атака. Ролята, която ЕНИСА ще играе при провеждането на упражнението Cyber Europe. То вече няма да се провежда веднъж на две години, а всяка година. То е момента, в който ЕНИСА ще й се даде възможност да покаже друг капацитет, че може много бързо да установи какви са пропуските, пропуските уязвимостите на държавите членки и да помогне на европейско ниво това да се случи. Още един елемент важен в функционирането на ЕНИСА, тъй като тук в Брюксел имаме СЕРТ ИЮ, нашият основен център за реакция при такива кризи. Предлагаме в регламента да имаме отдел от тениса, който физически да бъде ситуиран в Брюксел, така че максимално бързо да бъде осъществявано не само сътрудничеството, но и общи операции, когато това се наложи. Това е един аспект, който позволява да се вземе предвид именно това, че няма да останат само държавите членки и няма да е само агенцията тази, която ще координира дейностите. Je vais continuer en français. Pour ce qui est de Що се отнася до сътрудничеството, искам да се върна на сътрудничество в международен план. Това е важен въпрос, разбира се. Ето защо в предлаганата от нас сертификация се базираме на международните стандарти, но трябва допълнително да развием моделът, за да може той да е валиден в целия Европейския съюз. Така ще можем да обсъждаме по-добре тези въпроси с международните ни партньори. Това е въпрос, който повдигам на всички международни форуми, но трябва да убедим нашите партньори колко важен е този въпрос. И затова трябва ние сами да се свършим работата, да подсилим мандата на агенцията, да има е, яснота при издаването на сертификатите, да имаме една по-дългосрочна перспектива. по въпроса за центровете за компетентност. Изключително важно е да инвестираме не само в технологии, но в експертиза. Ние разполагаме с експерти, но те не работят за Европейския съюз. Чрез създаването на центрове по компетентност държавите членки и тук в Брюксел ще можем да инвестираме за такава експертиза и да бъдем лидери в киберсигурността. Имам добра новина. 500 милиона евро по програма Хоризонт 2020 ще бъдат заделени именно за този център. Това е нов проект. Бих искала да можем да привлечем хора, така че те да се превърнат и в добри управители на финансиране. Искам да ги мотивирам и не само да реагират след като нещо се е случило, но да развием и възможностите за превентивни действия срещу евентуални кибератаки. По правата на жените, това е въпрос, който силно ме вълнува. Като бивш евродепутат, знаете колко усилия положих за ратификацията на Истанбулската конвенция. Няма да влизам в вътрешен дебат, но от техническа гледна точка трябва да разгледаме темата за киберсигурността и от друга фалшивите новини и нелегалното съдържание. Всичко това трябва да са въпроси, по които работим съвместно. Ние го правим с комисарите Юрва, Аврамополос, Кинг и заместни председателя Ансит. Ние сме пределно ясни по отношение на законното съдържание, езика на, изм... на омразата, на съ... насърчаването към терористични нападения а, или пък а, засягането на децата. Всичко това е нещо, което не може да се допуска. Това е предвидено в документа. 49% от незаконното съдържание, което е сигнализирано, продължава да стои в интернет 24 часа след като е имало съобщение за това. На 9 януари 30 платформи от големи до най-малки бяха събрани за да им кажем, че искаме повече резултати, ако искаме да а, сме кохерентни и смятаме да направим законодателно предложение. По фалшивите новини знаете моето мнение. От ноември на 30 ноември обяви